Добър ден, дами и господа! Може ли да започнем работа тази сутрин? Имаме много напрегната сутрин с няколко гласувания. Благодаря ви, че дойдохте на време. Преди да започнем с гласуванията, искам да ви уведомя, че, за съжаление, господин Омържи не може да дойде днес – ето защо точка 16 в дневния рент ще бъде отложена за друго заседание. За ваша информация и за представителите на Европейската комисия, ако са тук, още ги няма. Неговото становище е, становището му ще бъде представено на някои от заседанията през декември, тъй че днес е, няма да работим по точка 16. Започваме с гласуванията. Първото гласуване се отнася за механизма за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст – това е едно от законодателните досията, за което, с което се занимаваме ние. Докладчик господин Ван Милтенбьорг, който представи проекто доклада си на 15 октомври. Имахме 119 изменения, 11 компромисни изменения, които бяха подложени на преговори в групите. Имахме становище от комисията ЕНВИ. Те също направиха своите предложения. Преди да преминем към гласуването, ще дам думата на докладчика, защото групата на НП ме информира, че техният докладчик Сянка също ще се изкаже. Господин Ван Милтенбьорг. Първо, Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за конструктивния подход. Надявам се също, че ЕНП ще гласува за този доклад, защото гласувахме за добро... дали този механизъм да бъде доброволен или не. Ще видим, но искам да изразя своята благодарност на всички служби на парламента, секретарят, правна служба, на всички, които работиха по това досие, което е доста трудно и от правна гледна точка. Надявам се, че господин Целер ще е, бъде така, толкова конструктивен като НП на първите заседания. Господин Целер има думата. Благодаря, госпожо председател. Още веднъж благодаря на господин е, Ван Милтенбьорг и на другите съдокладчици за изключително активната обмяна на мисли, що се отнася до а, този регламент. Господин Милтенбърг а, вече каза, че по една точка не постигнахме съгласие. Както знаете, от, още от началото аз застъпвах становището, че трансграничното сътрудничество трябва да бъде в центъра на нашата работа. За мен сближаването означава, че най-вече в трансграничните региони може да се работи изключително активно съвместно. Не става въпрос само за границите и за различните правни системи в държавите членки, което за граничните и трансграничните региони често а, затруднява съвместните проекти. Ето защо Трансграничното сътрудничество е необходимо и има своите успехи, както чухме вчера. Вече съществува инструмент за трансгранично сътрудничество. Вече има 98 създадени ЕТСГ. Има и други различни форми на сътрудничество, които не могат да бъдат включени по хват на тези ЕТСГ. Ето защо хората, които отговарят за трансграничното сътрудничество, трябва да получат нов инструмент. Например, одобряването на автобусна линия между два съседни града, които обаче, за съжаление, са отляво и отясно на границата, да продължава 5 години, мисля, че това не е пример на европейско трансгранично сътрудничество. Ето защо бях щастлив, че през 2014 Люксембургското председателство стартира създаването на регламент, който да улесни трансграничните региони още повече и, и въпреки различните правни системи и пречките да позволи едно сближаване – така че тези региони да могат сами да решават по какъв начин ще си сътрудничат. Има вече има писма от регионални парламенти и градове, които се страхуват за суверенитета на държавите членки, което според мен е напълно неоснователно. правата на държавите членки са заложени в договорите и никой не възнамерява да ги пипа. Тук става въпрос за това, е, че европейското сътрудничество трябва да бъде разширявано и стимулирано. Що се отнася обаче до доброволния принцип на държавите при, е, членки в този регламент, имам опасения, защото в много случаи има неразбиране проблеми е, в е, службите и в администрацията в нашите столици и градове, което е, представлява повече, по-голяма степен пречка, отколкото стимул. Този инструмент по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета на държавите членки, а що се отнася до граничните региони – той ще предостави по-добър метод за по-бързо сътрудничество там, където това е необходимо. Ето защо аз съм не съм се присъединил към всички предложения за изменения по отношение на доброволността и смятам, че трябва да се гласува против. Много от моите колеги са на същото мнение. Благодаря. Благодаря, господин Целер. Това беше изключение. Няма въобще да продължаваме с тази дискусия, не и днес. Сега започваме с списъка за гласуване и нека да се концентрираме върху този списък. Ще ми позволите да говоря малко по-бавно, защото досието е много сложно, имаме време и няма да бързам. Ето защо ще отделим достатъчно време на гласуванията. ЕНП, имате 13 члена. Оби, обичайно, а, а, обичайно сте много активни, но само 12 от тези членове могат да гласуват. За съжаление от залата забележката беше без микрофон, така че преводачите няма как да я чуят. Господин Олбрих ще играе ролята на наблюдател. Добре, благодаря много важна роля. Започваме с компромис 5. За, против, въздържали се. Нека да проверим. Да видим сега какво е положението в залата. Електронно гласуване по компромис 5. Начало. Край на гласуването. Благодаря. 18 за, 11 против. Компромис 5 се приема. Преминаваме към изменение 62 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 67 за, против, въздържали се, приема се. Искаме да проверим 67 електронно гласуване, начало. Край на гласуването. Приема се. Изменение 69 за против въздържали се отхвърля се. Изменение 70 за против въздържали се приема се. Компромис 7 за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 Блоково гласуване на няколко изменения. За, против, проверяваме. Проверяваме гласуването в блок начало. Край на гласуването. Отхвърля се. всичките тези изменения. Изменение 82 за, против, въздържали се, приема се. А, отхвърля се, така ли? Добре, проверяваме, може би аз а, съм в грешка. 82 начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Благодаря. Изменение 8.1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 87 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 91 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 93 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 95 и 96. Гласуваме заедно по двете изменения. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 97 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Гласуване в блок за, против, въздържали се, приема се. Изменение 100 и изменение 14, заедно двете. За, против, въздържали се, приемат се. Изменение 102 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 103. Аз съжалявам, това трябваше да се гласува с 102. Повтаряме гласуването 102 и 103 заедно. За, против, въздържали се, приемат се. 104. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 105. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 17. За, против, въздържали се, приема се. И изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по 4 изменения 107, 108, 109 и 110 заедно. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. Сега няколко Две изменения всъщност заедно 111 и 112 за, против, въздържали се, приема се. Сега няколко, 4 изменения по-точно, 24, 25, 26 и 27 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 за, против, въздържали се, приема се. 114 и 115 заедно, за, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 116 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис е 11 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към NV1 съображенията за против въздържали се приема се. Изменение 30. Добре, нека да проверим NV1 по съображение 2А, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 38 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 по съображение 12 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека проверим. Компромис 2. Електронно гласуване начало. Край на гласуването. Приема се. Сега изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 48 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 51 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но да проверим. Електронно гласуване по изменение 51 начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Ясно е. Съвсем явно отхвърлено. 52 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 53 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 54 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но ако искате може да проверим. Компромис 4 електронно гласуване начало. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към 61-во изменение за против въздържали се 61-во изменение електронно гласуване начало край на гласуването приема се сега преминаваме към окончателното гласуване. Електронно гласуване начало. Край на гласуването. въздържали се. Докладът се приема. а, въздържал се, разбира се. 14 за, 1 против и 15 въздържали се. Значи не се приема, така ли? Или, при, или се приема? Приема се. Съжалявам. извинявайте. Приема се. Да но това не е, е добър момент за трансграничното сътрудничество. Сега да гласуваме за мандата. Е, значи мандат за междуинституционални преговори. Отново електронно гласуване, поименно гласуване, начало. Край на гласуването. И имаме мандат за преговори. Много ви благодаря. Това беше нашето първо гласуване. Благодаря ви за търпението. И извинявам се още веднъж за грешката, която направих в един момент. Продължаваме с гласуването по следващото ни становище. Това е нашето становище за създаване на програмата InvestEU. Докладчик госпожа Вествал. Тя представи своето становище през септември. Имахме 245 изменения крайна сметка имаме 21 компромисни текста, договорени между групите ЕКОН и Бъджет, заедно водещи комисии и ще се гласува там на 3 декември. Госпожо Вествал, искате ли да вземете думата? Да, наистина. Преди да преминем към гласуването, когато представих доклада, казах, че за мен беше важно да заличим някои от измененията, защото в групата имахме дискусия и в тази връзка искам да благодаря на секретарията на Реджи, на Беата и на Раза, за които наистина свършиха много работа наистина имаше много, много работа. И за това искам да ви благодаря най-сърдечно. Интересно ми е какъв ще бъде резултатът в крайна сметка. За мен това беше една червена линия, защото това представлява смяна на системата. Структурната политика си е структурна политика и такава трябва да си остане и нашата регионална политика не бива да бъде жертвана. Благодаря. Благодаря ви. С това започваме гласуването по това досие. Вчера вече два пъти или три пъти споменахме, че очакваме днешното гласуване, за да знаем как ще продължим работата по останалите досиета. И така започваме с изменение 12, изменение 127, идентични изменения. Искане за заличаване. За. Против. Тъй като е, два сега започваме с гласуването, нека да направим проверка. Електронно гласуване, изменение 12, изменение 127. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. С един глас повече. В такъв случай продължаваме с изменение 109. За. Изменение 109. За. Против. Въздържали се? Нека да направим проверка. Изменение 109. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 11. Нали така? Да, добре. Изменение 11. За. Против. Въздържали се. Положението е същото. Приема се. Гласуваме електронно изменение 11. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сто и за против въздържали се отхвърля се изменение 16 за против въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 16. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Остава си същото разделението между политическите групи. Изменение 17. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 18. За. Заедно с изменение 164. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 19 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 70 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 4 и 71. Идентични изменения за против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 72. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 108. За, против, въздържали се, отхвърля се. 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 114. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 117. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 120, нали така? За, против, въздържали се, приема се. Изменение 122. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 123. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 124. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 111 отпада. Защото 124 беше отхвърлено. Същото въжи и за 112. В такъв случай продължаваме с изменение 148. Нали така? 148 и 149 са идентични. Мисля, че изменение 112 не е идентично на изменение 111. I don't... They are, they are not absolutely identical. Не, двете изменения не са идентични и трябваше по принцип да ги гласуваме по-отделно, но и двете отпадат, защото от... отхвърлихме 124. Добре. Гласуваме изменения 148 и 149, идентични изменения. Гласуваме ги заедно. За. Против, въздържали се, приемат се. И двете. Изменение 125. За. Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 46. За. 125 беше отхвърлено. В такъв случай гласуваме последната добавка as е of climate mainstreaming. Ясно ли всички какво гласуваме? Добре. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменени 126. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменени 47. Изменение 47. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 128. Отпада. В такъв случай продължаваме с изменение 132 или 129. А направо минаваме на компромиса. Чудесно! Продължаваме с компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 4. За, против, въздържали се, приема се. за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с изменение 154. За, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Гласуваме електронно изменение 154. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменени 155 за, против, въздържали се, приема се. 156 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15, 159 и 160. Идентични изменения. Гласуваме ги заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 161 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 162 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 166 отпада, защото беше прието 162. Отпада и 165. Така че продължаваме с изменение 169. То също отпада. Така че продължаваме направо с изменение 174. който също отпада. Отпада и 177 и гласуваме изменение 178. 178 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 180 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. На изменение 180 електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Със същото мнозинство. Изменение 181. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 182. За. Против. Въздържали се. Приема се. 183. За. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 184 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 190 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да направим проверка? Добре. Изменение 190, електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И за мен е огромна изненада. Така че, моля ви, вдигайте ясно ръка. само една ръка вдигайте, но я вдигайте на време, защото допускам грешки, за което много съжалявам. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 193 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 194 за, против, Въздържали се. Приема се. Изменение 198 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сто отпада, 197 отпада, 217 отпада, 81 отпада, 131 за, против, въздържали се, приема се. 179 отпада. Изменение 215 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 215. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 80 отпада. Гласуваме 199 и 200 идентични изменения за против въздържали се отхвърлят се. Изменение 82, 83 отпадат. Всичките отпадат. Изменение 201 за против въздържали се, отхвърля се. 202 отпада. както и 203. we did 203.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 207 и 208 са идентични изменения. Гласуваме ги заедно за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 209 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 25, 210 и 211 идентични изменения за, против, въздържали се, приемат се. 212. За, против, въздържали се, приема се. 214. За, против, въздържали се, отхвърля се. 213 за, против, въздържали се. Мисля, че беше отхвърлено. Искате да направим проверка. Изменение 213. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Двеста за против въздържали се. Приема се. 218 за, против, въздържали се, отхвърля се. 219 за, против, въздържали се, отхвърля се. 220 за, против, въздържали се, отхвърля се. 221 за, против, против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се, отхвърля се. 223 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26, 224 и 225 и 200 225 Идентични изменения за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 225. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Rejected. Yes, I just saw that we, we have less, one less vote. Отхвърля се. Един глас в по-малко има, но явно някой не е гласувал. Изменение 226 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 9 за. Против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 против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 73 отпада, 77 отпада, 78. Нали така? Да. За, против, въздържали се, отхвърля се. 79 отпада. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 96 за. Отпада заради изменение 12, изменение 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да направим проверка. Изменение 97. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Maybe I do this too fast because I, I... Може би много избързах. Okay. Compromise 20. Компромис 20. За, против, Въздържали се. Приема се. Компромис 21. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 10. Идентично с изменение 103 и 104. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 105. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 106. За. Против. Въздържали се. Приема се. И така стигнахме до окончателното гласуване. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Съновището се приема Поздравления! Вестфал, you wanted... Госпожо Вестфал, искате ли да вземете думата? Ja, vielen Dank. Für... Благодаря за това гласуване. Наистина не мислех, че ще стане така, но след като спечелихме най-важното гласуване още в началото, ви благодаря и ще продължим да дискутираме по въпроса в тази група, в тази комисия, що се отнася до регионалната политика. Благодаря. Благодаря. Благодаря за вашата подкрепа по време на гласуванията. Сега преминаваме към следващото гласуване за днес – становището за защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки. Господин Ван Милтенбърг е нашия докладчик. Той представи своето проекто становище. Може би през октомври беше, не си спомням. Имахме 129 изменения. Редица компромисни изменения. Господин Ван, Ван Милтенбърг, искате ли думата? Да. За съжаление, темата е противоречива, което прави постигането на компромис доста трудно. Направих каквото можах, постигнахме някакви компромиси, но Представените изменения са в най-различни посоки. Още веднъж благодаря на докладчите в Сянка и на секретарията за помощта. Успяхме да постигнем няколко компромиса. Надявам се, че ще имаме становище, защото е много важно нашата комисия да има някакво влияние върху тези становище, тези становища и в крайна сметка да успеем да представим и наше становище. Благодаря. Преминаваме към гласуването. Започваме с изменение 6. За, против, въздържали се, отхвърля се. Продължаваме с изменение 39. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 40 и 41 идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. И изменение 42 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 43 за, против, въздържали се, проверяваме. Изменение 43 Електронно гласуване начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 44 за, против, въздържали се, приема се. изменение 45 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 49, 50, 52, 53, 54 и 55. Гласуваме по тях заедно. За, против, отхвърлят се. Всички тези мнения се отхвърлят. Изменение 48. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 51. За, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим ли? Не. Добре, 56-то изменение за. А, искате да кажете нещо. Моя докладчик в сянка предложи устно изменение, което да се заличи средната част на а, текста т.е. свободата на е, изказванията, включване на свобода на, е, прес, на пресата, свобода на сдружаване и академична свобода. Добре, благодаря. Това е устно изменение към изменение 56, нали така? Има ли някой против устното изменение? Добре, тогава гласуваме 56-то с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 57 за, против, въздържали се. Проверяваме 57 електронно гласуване начало. Край на гласуването. Приема се. Изменение 58 за против въздържали се. Проверяваме отново 58. Не, вижд, не ви виждам ръцете, така че проверяваме електронно начало. Край на гласуването. Приема се. Добре. Е, искам да вижда, виждам кога вдигате ръце, но господин Ван Нистелрой казва, че е достатъчно да виждаме неговата. Не съм съгласна. 59 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 60 за,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 Край на гласуването. Приема се. Изменение 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 76 и 77 идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. 78, 79, 80 идентични за, против, въздържали се. Мисля, че при, са приети, но провери, проверяваме. 78, 79 и 80, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 81-82 идентични за против въздържали се приема се. Идентични 8384 за против въздържали се приема се. Изменение 85 за против въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 89 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за. Значи с устното изменение. Господин Ван Милтенбърг. По молба на социалисти и демократите искаме да предложим да се заличи последното изречение до думата taxation, да се заличи това, тази част от изречението. Благодаря, стана ли ясно за всички? Дали сте получили това устно изменение, точния му текст? Добре. Има ли някой против устното изменение? Тогава гласуваме компромис 5 с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 102 и 103 идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 105 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. 106 и 107 заедно. А, не, съжалявам, не. Добре, отделно. 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. 107 за, против, държали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. Изменение 117 за отпада. Извинявайте, 115, 117, 118 и 116 отпадат. Всички отпадат. И сега преминаваме към изменение 3 119 идентични за. Кой е за? И, и 120. Значи 3 изменение 3, 119 и 120 идентични за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Да проверим Проверявам изменение 3, 119 и 120 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сто двадесет и едно. За против, въздържали се, приема се. 122 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 125 за, против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. Приема се. Изменение 28 отпада. И сега отиваме към компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 35 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 и 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 38 за, против, въздържали се, приема се. окончателно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Становището се приема. Така че разполагаме със становище. Мога ли да задам въпрос? Виждам, че докладчикът гласува против доклада. Неговото име ще продължи ли да стои върху доклада или за мен политически това е недопустимо. Всички подобно на процедурата по член 7, всички е, решения да се вземат е, единодушно. Оттеглям името си от този доклад, но не мога да понеза последиците от приемането на това становище, така че е, това става ясно и с моя глас против становището. Благодаря, благодаря ви за въпроса, благодаря за отговора, така че отегляме вашето име от становището, тъй като е, приехме становище, ще го представим представим на водещата комисия и аз ще поставя моето име като председател в полза на това становище. Преминаваме към следващото гласуване, което вероятно е, ще бъде също толкова интересно, колкото второто. Това е последното ни гласуване за тази сутрин и става въпрос за проект становището на, за създаване на програмата за подкрепа на реформите. Водещи комисии по бюджет и ЕКОН Получихме 152 изменения. Позициите ни бяха много различни по някои части от текста на становището. Имаме малко наброй компромиси и ще гласуваме по повечето изменения сега тук в комисията Реджи. Благодаря на докладчиките, докладчите в Сянка. Аз съм докладчик и преминаваме към гласуването. Okay. Uh, begin... И така започваме с изменение 71. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 72 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме на Гласувам по изменение 73, 78, 79, 93, 137, 138, 139, 141, 144, 145, 30, 35, 66, 68, 69, 70. Гласуваме ги заедно. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Всички тези изменения се отхвърлят. Продължаваме с компромис 11. За, против,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 Въздържали се. Нека да направим проверка на изменение 90. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването, отхвърля се. Изменение 89 за против въздържали се, отхвърля се. Изменение 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 96. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 97. За. Против. Въздържали се. Приема се. идентично с 98. И така преминаваме към компромис 18. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 105. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 106. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 109 за, с устно изменение. Има ли против устното изменение? Не, в такъв случай гласуваме с устното изменение. Изменение 109 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 109. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 110. За. Против. Видях само две ръце. Как... Изменение 110. За. Благодаря ви. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 111. За против, въздържали се, отхвърля се. 112 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114, 116, 117 и 122 са свързани изменения. Гласуваме ги заедно. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменени 19. За, против, въздържали се, приема се. Изменени 115. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 20. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 118 за против въздържали се приема се. Изменение 119 за против въздържали се отхвърля се. Изменение 120 за против въздържали се отхвърля се. Изменение 121 за против въздържали се Приема се. Изменения 123 до 124 и 125 са свързани изменения. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 123, 124 и 125. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приемат се. Продължаваме с изменение 126. За. Против. Въздържали се. Приема се. 127. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 128. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 129. За. Против. Въздържали се. Приема се. 130. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 131. За. Против. Въздържали се.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 Искате да направим проверка на изменение 134. Електронно гласуване, моля гласувайте. Все по-малко хора гласуват. Край на гласуването. Приема се. Обърках се. 135 за против, въздържали се, приема се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. 140 е оттеглено, 142 за, против, въздържали се, отхвърля се. 143 за, против, Въздържали се. Приема се. Компромис едно За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 27. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение второ, За. Против. Въздържали се.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 Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 51 за, против, въздържали се,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 въздържали се. Нека да направим проверка на изменение 61 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка на изменение 7. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 64. За. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Становището се приема. Благодаря ви. Благодаря ви за проявеното търпение. С това приключихме гласуването за днес. Повече време ни е отне от обикновено, но беше важно да имаме ясен резултат. Uh, on our visit to mm-hmm. can we continue our work? Because we... Може ли да продължим с а, работата, тъй като ни остават още няколко точки в дневния ред? Предлагам ви следващата точка от дневния ред обсъждането на доклада за командировката на делегацията на нашата комисия на остров Реюнион в Франция през месец септември да бъде отложена, защото вече получихме писмения доклад за мисията. Но но достигнаха до нас сведения за неприятни събития и би било добре и господина Марже да присъства, за да ни даде по ясна представа какво се случва. Така че ако нямат нищо против, ви предлагам да отложим обсъждането на доклада от командировката до момента, в който някой заседание, който ще присъства господин Марже. И така, такъв случай продължаваме с следващата точка от дневния ред. На 1 юни 2018 година Европейската комисия предложи своят нов пакет за ОСП, в който предвижда определяне на правилата за стратегическите планове, които ще бъдат изготвени от държавите членки в рамките на ОСП, която ще бъде финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Освен това, тъй наречените стратегически планове за ОСП, включени в предложението, предвиждат и определя различните видове методи за намеса от страна на държавите членки по формата на преки плащания, мерки за развитие на селските райони и секторна подкрепа. Комисията по регионално развитие избра господин Ропе като докладчик по нашето становище и днес той ще ни представи своят проект от доклад. Господин Ропе, имате думата, след това ще дам думата и на докладчите в сянка. Господин Ропе, заповядайте. Labai ačiū gerbiama pirmininkė, gerbiami kolegos. Iš tikrųjų, kaip ir pirmininkė. Уважаеми Уважаема госпожо председател, скъпи колеги, ще ви представя становището на Комисията по регионално развитие. Най-напред бих искал да благодаря на екипа ми. Заедно с тях се напитахме да направим оценка на положението в сектора на селското стопанство и развитието на селските райони. В крайна сметка излязохме с 87 предложения и препоръки, с които целим да подобрим регламента. Надявам се да сте имали възможност да се запознаете с тях. Ще се радвам да чуя мнението ви, евентуалните ви критики и предложения след което всички заедно може да обсъдим допълнително текста и да разгледаме вариантите за по-нататъчно сътрудничество предвид сложното положение и какво може да предложим становището си към Комисията по земеделие и развитие на сърските райони. Темата действително засяга не само съскотопанския отрасъл, но и условията на живота в селските райони. Много са аспектите, които допринасят за развитието на тези региони и е много жалко, че Европейската комисия гледа доста негативно на тази програма. В програмата за развитие на селските райони е една от програмите с най-големи съкръщения в бюджета, но не съм убеден, защото точно сетските райони трябва да са жертва на тези съкръщения в размер на близо една четвърт от средствата. В Европа има и много други предизвикателства, като Брексит, например – и други въпроси, свързани с а, сигурността и научната развитие. Да се питам защо именно селско стопанство и селските райони трябва да са голямата жертва на съкръщенията. Ако погледнете приходите за селските райони, приходите на живещи селските райони, ще установите, че те са наполовина на приходите на градските райони. Да се питам защо се съкръщава бюджета именно за развитие на селските райони. Много се радвам, че позицията на Европейския парламент е по-различна по бюджета. Аз предлагам връщане на предишните равнища на финансиране и предлагам фонда за развитие на селските райони да си остане на същото равнище, на което беше за периода 2014-2020 година. не ни допада и предложението на Европейската комисия да се увеличи равнището на съфинансиране, тъй като нестопанските субекти, които искат да продължат да са активни в селските райони ще трябва да гарантират два пъти по-високо финансиране от своя страна, за да получат съфинансиране от страна на Фонда за развитието на всичките райони. Така че не мога да кажа, че сме много удовлетворени от перспективите в някои по-богати държави. Може би подобни проекти успешно могат да се изпълнят, но в по-бедните страни, поради липсата на съфинансиране, на национално равнище тези проекти никога няма да бъдат изпълнени и може да се окаже, че на практика средствата делени с по-бедните региони да се върнат обратно в бюджет на Европейския съюз и да бъдат преразпределени към по-богатите държави, което не е справедливо. Затова предлагам отново връщане към предишните равнища на съфинансиране. Вчера вече обсъдихме регионалната политика на Европейския съюз. Смятам, че регионалната политика и политиката на сближаване трябва да бъдат координирани помежду си. Радваме се, че продължава прилагането на програмата Лидер. Искаме да се засили участието на селските райони в тази програма. Искаме във всяка държава членка, във всяка област, във всяка община да се осъществяват добри проекти по ЛИДА, но отново Европейската комисия предлага съкръщаване на финансирането и за програмата ЛИДА, което за нас е абсолютно непонятно. Тази програма не само поддържа жизнеспособността на общностите, но допринася и за привличането на млади хора към селските райони, насърчава ги да се установят там или да останат в тези райони. Всички сме наясно с огромните проблеми, с които се сблъскват малки, младите е, земеделски стопани. Искаме също така и нови земеделски стопани да започнат да навлизат в сектора и смятам, че трябва да им осигурим нужната подкрепа. Предвид големия брой загубени работни места за младите хора, и слабото им участие в сектора, в под 6% от земеделските стопани в Европейския съюз са млади в някои държави членки на равнище дори е по-низко, така че смятам, че програмата за подкрепа на младите земеделски стопани трябва да предоставя помощ на хора до 45 годишна възраст, а не само до 40 годишна възраст. Нека да насърчим хората да се насочат към селските райони, да започнат да развиват там стопанската си дейност. Важно е също така да се стремим и към изпълнение на целите за устойчиво развитие. Трябва да се случаваме не само върху традиционните стопански дейности, но и към новите възможности. Нуждаем се от повече разнообразие в селските райони. Имаме нужда не само от много рентабилни селскостопански отрасли, но трябва понякога да подкрепяме и по-малко рентабилни, но много важни за запазване на биологичното разнообразие или за борба с измененията в климата отрасли. Аз лично предлагам 30% от помощта да се насочат към мерки, насочени към бъдещето, като например борбата с измененията в климата или други подобни теми, а не само традиционни мерки, насочени към производителността. Смятам, че за бъдеще този вид мерки ще доведат до повече ползи, тъй като се засилва конкуренцията не само между държавите членки и техните региони, но се засилва и конкуренцията на световно равнище. Виждаме колко отрицателно може да бъде въздействието на някои трети страни и за това за нас е толкова важно да удържим на платите от нас ангажименти. Освен това, понякога, когато говорим за упростяване, сме в състояние да адаптираме по успешен начин политиките си чрез намаляване на бюрократичното бреме и като предоставим на държавите членки възможността да определят сами гаранциите. но този подход не може да бъде прилаган във всички случаи. В някои случаи трябва да възпрепятстваме държавите членки да, да, да определят допълнителни гаранции и да увеличават бюрокрацията на местно равнище. Освен това, много активни земеделски стопани всъщност живеят в кралските райони и бих искала да ви обърна внимание на това явление. Смятам, че трябва да осигурим добри условия и за тези хора, за да продължат те да развиват своята стопанска дейност. Трябва да обърна внимание и на правата на жените и на равенството между половете в сектора. Свидетели сме на някои случаи, в които на някои жени по-специално не се гарантират нужни социални права, когато извършват неформален труд, което, разбира се, отразява на по-нататъчният им живот и води до липса на социална сигурност за тези хора. следва да насърчаваме сближаването и разминаването между равнището на развитие на регионите, но за съжаление до 2013 година не всички страни бяха постигнали средните за Европейския съюз стойности. Ето защо за следващият а, а, период трябва да се стремим не към а, сближаване на равнище 80%, а до пълно сближаване на равнище 100% до 2027 година. И също така трябва да избегнем положението, в което някои земеделски стопани в някои държави членки остават с усещането, че са земеделски стопани втора категория или граждани втора категория и че са жертва на голямата несправедливост при разпределението на преките плащания. И сега сме свидетели на протести пред сградите на комисията, или на съвета на 13 декември. Се очаква още един голям протест, защото хората настояват на правото за равни шансове Темата наистина е много важна и смятам, че трябва да се опитаме да приключим успешно този процес. Още един аспект, на който искам да се спре, който според мен не е правилно разгледан от страна на Европейската комисия. Става дума за регионалните органи. От 2016 година насам все повече региони са активни на европейско равнище. Европейската комисия твърди, че няма достатъчно статистически данни, но мога да кажа, че в Чешката република и в моята страна, в Латвия, се появиха нови региони, които Европейската комисия отказва да зачете, защото им липсва статистическа данни, но се оказва, че не всички региони, които са признати от правна гледна точка като, като отделно равнище на самоуправление няма да са обхванати в правната рамка от страна на Европейската комисия, което е несправедливо, защото искаме да намалим разликите не само в рамките на една държава членка, но и между регионите на отделните държави членки и регионите в рамките на една и съща държава членка. Също така е много важно да се обърне внимание на ключовите услуги, предлагани в селските райони. Знаем, че заселението в селските райони из цяла Европа намалява, ето защо услуги като здравеопазване и социални услуги не са ретабилни в тези региони и много често тези услуги чисти просто вече не се предлагат и младите хора си дават сметка колко са лоши условията на живота в райони и съответно решават да се преместят към градските райони. На практика ние не възпрепятстваме или не се опитваме да възпрепятстваме по някакъв начин този процес. И така се постига един ефект на лавината. Селските райони се изпразват все повече и повече. Малкото останали хора ги напускат, не се създават нови възможности и нови работни места. И ако всичко на практика се основава на рентабилността, очевидно, че тези услуги в селските райони не, никога няма да са толкова рентабилни, но те са много важни за населението и затова исках да ви обърна внимание на този аспект. Още няколко идеи за местните общности. продължаваме да гледаме на програмата Лидер като на успешна програма, трябва да гарантираме същото равнище на финансиране като в миналото, защото вече сме свидетели на съкрещения в някои страни, но трябва действително да дадем нужната правомощия на държавите членки да използват пълния потенциал на тези равнища. Тоест не бива обществените поръчки да се основават само на критерии, свързани с рентабилността. Често има много хубави проекти, които изглеждат чудесно на хартия. Описанието им е прекрасно, но всъщност тези проекти не се ръководят от местните общности. Така че ако централните органи взимат решенията вместо местните общности. Защо изобщо се преструваме, че финансираме местните общности? Извинете ми се, че много дълго вече говоря. Средато ще чуя вашият принос и вашите коментари. Благодаря ви. Сега там думата на докладчите в сянка. Не виждам господин Буда. Някой ще го замести ли? Не такъв случай давам думата на госпожа Гарсия Перес. Gracias, президента, eh, и voy a ser... Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратка, защото докладчикът вече обясни изчерпателно неговата позиция. Като цяло, споделям казаното от докладчика. Имам обаче няколко забележки по някои аспекти, но позволете ми първо да подчертая, че нашата комисия би трябвало да изрази опасения относно бюджетните предложения в рамките на общата сълскостопанска политика и особено урязванията на бюджета. Парламентът вече заяви, че е против съкръщенията в бюджета, свързани с политиките в общата сълскостопанска политика. Ние смятаме, че ОСП е много важна за регионалното развитие като цяло. Ето защо ние парламентът трябва да се противопоставим на всякакъв вид бюджетни урязвания в тези политики. Докато вие знаете, че има а, предложение от комисията за 15% урязвания в Европейския фонд за регионално развитие, а тези урязвания водят до а, много проблеми. С това предложение на комисията, комисията иска да промени общата селскостопанска политика. Аз се смятам, че ако ние приемем тези 15%, ще се изложим на риск. Мнозина от нас вече подчертаха това наше мнение пред комисията. Това означава, че все едно всички селскостопански политики ще трябва да бъдат ренационализирани, а ОСП е преди всичко обща европейска политика и трябва да остане такава, защото тя е от съществено значение за нас и ни позволява по-добре да управляваме нашите е, регионални територии. Приключих с първата точка и сега преминавам към целите, които си постави комисията в е, подготовката на тези стратегически планове. Докладчикът постави акцента върху жените. Аз също смятам, че тази точка е много важна. Освен това, точно този аспект трябва да се превърне в нова цел в тези стратегически планове. Когато комисията подчертава, че трябва да си поставим цели за доходи, за екология, за младежи, за работни места и така нататък. Всичко това е чудесно но аз смятам, че а, да включим жените в общата селскостопанска политика, това е още по-важно. Жените винаги са били а, от голям принос за развитието на нашите региони. Трябва да се даде много по-голяма видимост на а, жените и следователно в рамките на инструментите на ОСП трябва да предвидим инструменти, които да насърчават тяхното участие. Също така трябва да обърнем внимание на въпроса за поддържането на населението в селските райони. Както знаете, Целта в доклада е да се използват различните инструменти, особено тези на ОСП, за да спрем отлива на хора от, регионални, от селските райони. Всъщност хората трябва да останат на село, за да може да се създадат работни места и за да може нашите села да привличат повече хора. Само така ние ще можем да създадем економическа дейност и ще създадем работни места. Само така жените и младежите ще могат да развият економиката в селските райони. Ето защо много важно е да се справим и с този отлив от селските райони. И ще приключа с две е, бележки по отношение на външното сближаване. Да, трябва да постигнем една такава цел. Но когато говорим за следващата МФР, е малко трудно да се обсъжда този въпрос. От една страна ни казват, че ще разполагаме с по-малко пари за а, прилагане на ОСП и съответно ние трябва бързичко да приемем и а, инструменти за външно сближаване. Няма как да стане. В някои случаи това означава, че някои стълбове от ОСП а, трябва да се лишат от а, необходимия принос. Така че да, хубаво е да поставим акцента върху външното сближаване, но трябва да видим как във времето това може да се е, е, приложи. Като цяло съм за е, тази цел. И накрая Искам да поставя акцента върху един аспект, който за мен е много важен. Това е определението за така наречените постоянни а, е, а, е, пасторални зони. Para е, el desarrollo de la actividad agrícola y sobre todo... Тоест, по-скоро зони за, постоянни зони за пасища. Защо? Защото това е важна тема, която беше обсъдена с комисията и държавите членки всъщност такива зони са, бяха определени в текста на комисията, получиха определение, но това определение после отпадна. Така че бих искала да въведем определение за тези постоянни зони за пасища и да включим това определение в законодателството Омнибус. И позволете ми да приключа, като благодаря на докладчика. И се надявам, че различните изменения ще могат да отразят различните позиции. Благодаря. Благодаря. Не виждам представител на ЕКАРЕ, затова искам да представя позицията на докладчика в сянка от АЛДЕ Елси Катайнен, която днес не може да присъства, затова ми помоля да прочета позицията й. Госпожа Катай не иска да благодари на докладчика за многобройните идеи във връзка с ОСП и стратегическите планове. Като цяло е важно да се гарантира подходящо ниво на гъвкаво за държавите членки, за да планират и изпълняват плановете по ОСП земеделието и земеделският сектор в Европейския съюз се развиват с различни темпове. Държавите членки трябва да имат възможност да се специализ... да изготвят специални ОСП планове. Трябва да модернизираме новата земеделска политика и да повишим субсидиарността. Как как предложението на комисията може да бъде подобрено във връзка с развитието на земедел... земеделието и кое е важно от гледна точка на комисията Реджи. Важно е да подкрепяме не само стартирането на, на земеделския бизнес, както предлага комисията, но и развитието на вече наличните макро и малки предприятия в, зем... в селските райони. Също е важно да се подкрепи голям обхват от бизнес в областта на земеделието, кръгова економика, туризъм, други сектори в, селските райони. Тълкуването на комисията на член 69 е прекалено тясно. Е, тук се признават бизнеси, които са свързани с земеделието и селските райони, което е правилно, но трябва да бъде разширено. Настоящното предложение ще изключи голяма част от бизнеси, които са от съществено значение за земеделските региони селските райони оказват положително влияние върху създаването на работни места и в неземеделския сектор, което трябва да бъде признато. Това беше позицията на госпожа Катайнен. Не виждам тук госпожа Демато, затова давам думата на другите членове на комисията, които поискаха да участват в това обсъждане. Господин Полчак. <clears throat> Eh, Благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате думата. Аз съм убеден, че ОСП се нуждае от усъвременяване. Тя трябва да бъде усъвременена, за да може да се справи с климатичните изменения, особено в търговията, биоекономиката. Много важно е също така да поставим въпроса и за възобновяемите за възобновяемите източници на енергия и кръговата економика. По отношение на финансирането на ОСП, финансирането трябва да е от ключово значение и това трябва да ни води в бъдеще, защото от това зависи жизненоспособността на селските е, райони. Но смятам, че трябва финансирането да бъде насочено преди всичко към МСП-тата, а не към а, големите предприятия, защото големите предприятия имат а, доста добра финансова мощ и те могат да се справят в повече случаи, отколкото МСП-тата. МСП-тата често са в по-отслабена позиция когато погледнем конкуренцията между, между тях. А пък и трябва да подчертая, че именно МСП-тата са тези, които прилагат екологични мерки в тяхната дейност. Ако е, таваните е, за е, безвъзмезни помощи са еднакви за МСП-тата, то ще имаме все по-големи различия и това ще даде по-голяма мощ на големите, а малките ще загубят още повече. Това е е първото нещо, което исках да кажа. По отношение на фондовете, свързани с Европейския фонд за регионално развитие на, развитие на селските райони. Както казва докладчикът, да, трябва повече пари. Не сме съгласни парите да бъдат намалени. Фондовете, отпуснатите средства по лидер и по гаранционния фонд, всички те трябва да бъдат увеличени. Трябва да имаме една по-силна политика за сближаване както и повече пари за Европейския фонд за е, регионално развитие. Според мен трябва да упростим всички правила в рамките на тези инструменти. Само така регионите ще могат да се възползват най-добре от тях. Освен това, трябва да увеличим инвестициите в селските райони. Съгласен съм с това, че някои специфични помещ, помощи трябва да отидат към фонда за морското дело. Според някои, точно тези инструменти ще позволят да привлечем някои, да привлечем най-вече младежите в селските райони. Тези специфични помощи трябва да подпомогнат малките земеделци и малките и средни предприятия. И тук отново трябва да се обърне внимание на всички правила за изплащане на безвъзмезните помощи. Не би трябвало всички безвъзмежни помощи, които са насочени към малките, да отидат в джоба на големите предприятия. И за да може да избегнем това, трябва да, бъдат въведени, въведен, да бъде въведен съответния контрол. Благодаря. Благодаря. Господин Богович има думата. Беседо. Е, Кметийска политика има свои основни цели. Благодаря. Земеделската политика всъщност се основава на договорите на ЕС с цел изхранване на населението и осигуряване на достойни доходи на земеделските стопани. Става въпрос за развитие на селските райони. Ако погледнете новото предложение фокусът е върху околната среда, климатичните промени и как промените в селските райони могат да смекчат измененията на климата. Ние се сблъскваме с нови предизвикателства. Хората напускат селските райони. Живеещите в селските региони застаряват сближаването. Тук имаме два вида. На първо място има прекалено големи разлики между държавите членки, с които трябва да се справим, а от друга страна има концентрация на земеделска земя в ръцете на много големи собственици. Едва ли можем да така че таки, такива а, земи едва ли могат да, а, не могат да бъдат вече наречени земеделски холдинги. Беше казано, че субсидиарността трябва да бъде основен момент в новата ОСП. Разполагаме с рамков регламент, който всъщност съответства на партньорското споразумение и това е нещо ново в земеделската политика. Първо място имахме съответствие, проистичащо от договора, а всъщност съответствието се, не се трансформира в стратегически план, а стратегическият план съдържа двата стълба. Голям проблем е, че ОСП и двата стълба и всички фондове, е, които изпълняват задачи по хизионната политика, сега са подложени на голямо намаляване на средствата. Дори ако повишим тези средства за земеделието, а не ги намаляваме, или поне да ги оставим на това ниво. Стратегическите планове предоставят по-голяма отговорност на държавите членки. Като че ли държавите членки вече не могат да обвиняват Европейската комисия или Брюксел за своите проблеми. Държавите членки ще трябва да поемат цялата отговорност, но тук има една опасност – Знаем, че Европейския съюз е много разнообразен, многообразен. Ще бъде по-трудно да се изпълняват стратегически планове в някои държави членки. Може да има забавяне. Ще кажа нещо повече по този въпрос в следващото ми изказване. Аз подкрепям семейните земеделски стопани, малките ферми, младите земеделски стопани, но трябва да обърнем и внимание на онези, които са се занимавали с земеделие от десетилетия, по-възрастните земеделски стопани. Не бива да ги забравяме. Също така трябва да комбинираме е, тези фондове, така че и младите и старите да могат да се ползват от тях. Също така трансфер на знания, цифровизация. Всичко това е свързано с е, програмата Лидер и с регионалното развитие. Имаме инициатива за умни села, която също е много важна. Не е достатъчно просто е, е да имаме фермери в селските райони. Самите селски райони, земеделски райони трябва да, е, да бъдат живи, да се инвестира в здравеопазване, образование, обучение, иновации, проучвания. Мисля, че инициативата за умното село ще допренесе за едно такова развитие. Не бива да има конкуренция между комисията Агри и между комисията Реджи. В крайна сметка, ние преследваме една цел и това е, е земеделските райони да се развиват по-добре и по-бързо. Е важно само да имаме програма за градовете, но също така и програма за селските райони, в която да са включени всички мерки, за подобряване на развитието на тези земеделски райони. И на последно място, не по важност, държавите членки ще имат достатъчно време за създаване на нови механизми, за които ще ги подготвят за новите им отговорности. Господин Ван Нистелрой. Voorzitter, dank, dank u wel. Er, er ligt een, eh, een groot werk voor als ik zie naar de, het aantal Благодаря. Вижте само колко много изменения са представени. Наистина, подходът беше много обхватен. Имам няколко коментара. Що се отнася до регионалната политика, работим в посока специализация. Държавите членки трябва да правят всичко възможно, за правилната специализация, да могат да предоставят подходящите умения. Да, разбира се, ще трябва да се види какво е подходящо за конкретния регион, какво предлага природата. Но когато говорим за продукция, трябва да говорим и за преработването на тази продукция, което липсва. Да, да се види какво може да поеме пазара, каква ще бъде добавената стойност следствие на обработването. Какво може да се продаде в магазина. Земеделската продукция не трябва да се счита само за храна. Тя трябва да се разглежда също и като вид суровина – в една устойчива кръгова економика. В Европейския съюз могат да се произвеждат картофи или други продукти при условия, които са добри като качество – Тук не става въпрос само за по-старите държави членки, които имат технологично предимство пред другите. Какво ще бъде възможно за другите държави членки, за Полша и за много други, за държави, които губят хората в тези региони. Трябва да се гледа цялата верига и да се търси тази умна специализация. Това е един вид екосистема, която е атрактивна за компании, за компании, които ще се специализират и ще се преместят там. Може би може да се мисли и за земеделски кооперативи, които да се специализират в нещо. Не говорим само за индустриални предприятия, които да се преместят там, и за и земеделски кооперативи. И социалното измерение – някои части от Полша вече са загубили половината си население, например източна Полша. И тук имаме една нова економика, която може да играе важна роля. Одобрихме искане за резолюция преди няколко седмици точно по тази тема. Развитието на нови технологии, нови, нов, нова, нови начини за свързаност които могат да бъдат предоставени на тези региони. И тези региони могат да, действат сами. Вероятно, подобни методи могат да предотвратят напускането на населението от тях. Но ще пусна изменения в тази, по тази тема. Това беше последното изказване на членовете на Реджи. Сега давам думата на господин Милушев, представител на Европейската комисия. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Господин докладчик, уважаеми членове на комисията, ще кажа няколко думи всеки говореше за бюджета, така че ще започна от там. Съгласни сме, че земеделското развитие може да бъде успешно, ако разполагаме достатъчно средства. Но трябва да признаем, че Е, работим и е, в е, друг ефект и трябва да вземем предвид економически, економически ефект от Брекзит. Както беше казано, трябва да имаме нови приоритети сигурност, миграция. Ето защо имаме тези ограничения. Разбира се, рамките на тези ограничения нашето предложение цели да се запазят сегашните нива за земеделските региони. Комисията ясно каза, че не искаме да намаляваме помощта. Искаме само да ребалансираме бюджета, който се предоставя. В този контекст смятаме, че правил, че правилно създаване на програми, синергиите с други програми, международните инструменти ще бъдат полезни. Също така искам да кажа, че имаме възможност за трансфери между стълбовете, така че извън обичайните трансфери от 15%, в бъдеще е, ще има и трансфер на още 15% от е, стълб 2 към е, земеделските региони без задължително кофинансиране. По първия стълб имаме възможност за задължителни екологични схеми, което е мярка за земеделските региони и е свързано с разходите за опазване на климата. Също, сега ще кажа няколко думи по другите бележки. Започвам с лидер. Е, беше казано, че е, лидер е намалена с 2,5 пъти. Не виждам защо се казва това. бъдеще запазваме задълженията си за 5% за лидер мислим, че това се базира на опита. Знаем, че държавите членки искат повече и дори в държави членки се състои от над 30% регионални програми. Запазваме тази възможност. Дори има по-малка бюрокрация в бъдеще. Лидер ще бъде в рамките на мерките за сътрудничество в регламента за ОСП не, няма да бъде толкова задължителен и ще дава възможност, повече възможности за местните общности. Другата бележка беше за младите земеделци. Е, на тях е обърнато специално внимание. Това е приоритет на комисията. Така ще бъде в бъдеще. Най-малко 2% от средствата за първия стълб трябва да отидат за тези млади земеделци. Виждам тук в предложението, че възрастта трябва да бъде над 40 години. Не мислим, че идеята е добра, защото помощта ще бъде по-малко целенасочена. Имаме опит и смятаме, че тази възраст е достатъчна за обновяване на поколенията, тази възраст от 40 години. Естествено, винаги може да спорим кога свършва младостта, но смятаме, че 40 години са добро ограничение. Също така, предложението за климатичните промени и 30% в ОСП бюджетът за климатичните цели остава 40%, така че сме отбелязали амбицията на Европейския парламент за всички фондове, така че и процентът е дори по-висок. За градските фермери няма ограничения. Ако отговарят на критериите за финансиране, няма ограничение дали си градски земеделец или си земеделец от селски район. По отношение на сближаването имаше две различни мнения. Както чух първото мнение на господин Ропе, той каза, че е, до края на програмния период трябва да има външно сближаване и реакцията на госпожа Гарсия Перес, която е, каза, че това не е точно така. Ако същото стане в съвета, някои държави членки поискат повече или по-малко, ние смятаме, че нашето предложение е балансирано. Ще има увели... В някои държави членки ще има 3,5% увеличение. А за тези фермери, за които има намаление на плащаните на хектар, те ще, те ще бъдат, ще има едно уравновесяване, което ще помогне за преодоляване на разликите между държавите членки. Сега за признаването на нивото на регионите, да, наистина има нужда от сближаване между ОСП и кохезионната политика, що се отнася до регионите и, кофин, и съфинансирането. По социалните аспекти, мисля, че трима или четирима оратори говориха за социалните аспекти. В член 6 от регламента за ОСП имаме социалните, има социални цели, три на брой. Те са достатъчни да покрият всички предизвикателства, включително жените, включително социалните услуги, нямаме нужда да добавяме повече цели. Това, което е важно, какво ще бъде планирано от държавите членки. Ние сме отворени, но не бива да претрупваме този регламент с нови цели. И ще повторя, че е важно какво ще планират точно държавите членки в техните програми няма практически ограничения всъщност. Относно пасищата, няма е, стъпка назад. Това, което правим сега, ще го правим и в бъдеще, но ще има една по-обща дефиниция в, регламент, в регламента, така че държавите членки да могат да се опират на нея по член 69 за земеделските бизнеси и неземеделските бизнеси. Разбирам какво имате предвид, но тук имаме две политики. Имаме кохезионна и регионална политика. И от друга страна е земеделската политика. Така че е, смятаме, че те трябва да, да нямат никакви ограничения, така че за това ние сме го формулирали така. Имаше и няколко изказвания, за които искам да кажа следното. От много години и една част от економиката влиза в тази обща селско-стопанска политика. Имаше и идеи за кръгова економика, умна специализация и така нататък. Така че можем да ги покрием не само в ОСП, защото там има такава възможност, но също така за, за сумите, които са предвидени в Хоризонт Европа. Там е, бюджет е отвоен е, и повече от отвоен и там също ще има подобни възможности. Да не знам дали отговорих на всички въпроси, вероятно не, но това са моите основни коментари. И накрая ще кажа, че с новия начин на предоставяне на резултати. А, забравих нещо важно. Госпожа Гарсия Перес говори за ренационализацията. Комисията вече е отговаряла няколко пъти на този въпрос. Политиката трябва да остане на ниво Брюксел и ЕС, защото ние определяме целите, индикаторите, на базата, на които ще оценяваме изпълнението на целите. И ние дефинираме мерките. Има повече субсидиарност не в дефинирането на политиката, но в изпълнението на политиката, което ще се прави с плановете по ОСП. И накрая ще кажа, че с новия начин за определяне на резултати ще имаме по-голяма гъвкавост Бюджетът е представен на държавите членки и комисията няма да се противопостави, ако могат да се намерят повече средства за ОСП и като цяло за Европейския съюз. The... Благодаря ви. Крайен срок за внасяне изменение ще бъде на 29 ноември в 12 часа на обяд. Господин Ропе, искате ли да направите заключение? Ще ви помоля да бъдете съвсем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 представихте различни гледни точки. Благодаря също така и на представителят на Европейската комисия. Важно е да търсим компромиси при някои от по-сложните въпроси. Няколко думи за самите стратегически планове. Има опасност да се стигне до 27 различни сълскостопански политики. Затова трябва да предвидим нужните предпазни мерки за предотвратяване на тази опасност. Ако обаче държавите членки започнат да изготвят сами своите стратегически планове, това би означавало, че разликите в висшето на развитие на държавите членки допълнително ще се засилят. По отношение на, на външното сближаване, смятам, че е, е настъпил моментът да се възползваме от тези усилия. От 20 години насам полагаме усилия в тази насока. Не казвам, че целта е да, вземем, да взимаме средства от една страна и да ги прехвърляме в друга държава, но има възможности за намиране на допълнителни средства – Особено ми харесват коментарите за мерките за възстановяване на селските райони. Това е много важна тема. Трудно можем да си представим нещо съвършенно ново, Можем да говорим за търговия, за промишленост, но всеки момент трябва да се съсредоточаваме върху местните производства и производството на местно равнище. Как, например, можем да използваме по в по-голяма степен горските стопанства. Как можем също така да насърчим хората да купуват местни продукти с добро качество и на по-низки цени. Трябва да гарантираме, че в всичките райони се запазва базисната инфраструктура, магазините, лекарските кабинети, трябва да насърчаваме по-кратките вериги на доставка. Може би като начало може да се съсредоточим върху определени групи от а, населението. в някои области може да се увеличи търсенето в селските райони. Както казахме, вместо да разчитаме само на селското стопанство, би трябвало да насочим усилията си в различни сектори в селските райони и може би политик, в рамките на политиката на сближаване трябва да окажем специфична подкрепа за другите видове стопанска дейност, които могат да се развиват в съвските райони. Още веднъж ви благодаря. Смятам, че заедно ще успеем да изготвим един добър документ. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Крайният срок за внасяне изменения е четвъртък, 29 ноември в 12 часа на обяд. Продължаваме с сектора на селското стопанство. Ще разгледаме проект становището за другият документ, а именно за финанс... финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика. Това е следващото досие, по което водеща комисия е Агри, а ние изготвяме становище. Докладчик е господин Богович, имате думата. Хвала за беседо. Е, <clears throat> кот смо... Много ви благодаря, че ми дадохте думата. Когато се говори за стратегическо финансиране, трябва да се вземе предвид новото предложение на Европейската комисия. В много отношение то е направо революционно. С това ново предложение се въвежда значителна реформа, най-важната реформа всъщност на ОСП от самото и създаване. Целта е политиката да бъде модернизирана и да бъде насочена в по-голяма степен към бъдещето. Каква е основната промяна? Всичко се управлява от Брюксел – и сега се насочваме към изпълнението, мониторинг на резултатите. Обръща се и по-голямо внимание на околната среда. Това означава също така, че държавите членки се възползват в по-голяма степен от принципа на субсидиарност, предоставя им се повече гъвкавост и в рамки с тази нова гъвкавост те могат да се опитат да преодолеят слабостите, да запълнят попуските и да намалят разликите между държавите членки. Ние също съм съгласен с, с този нов а, модел на изпълнение. Знам, че имах всички мнения по въпроса, но аз действително вярвам в този нов модел на изпълнение. Европейската комисия заяви, че ще има ясни ам, показатели, с които ще се оценява постигнатият напредък. Доста документи ни бяха предоставени, които обясняват кои точно аспекти ще бъдат в обекта на мониторинг и кои не. Ще ви ги представя в малко повече подробности след малко. Така че ще има опростяване, ще се намали административната тежест, което е един от основните елементи на новият модел за изпълнение. Също така, бившите първи и втори стълб са обединени в един нов регламент, който допълнително се уточнява на национално равнище. Питам се дали това предвидено опростяване е достатъчно ясно отразено в документа или пък това тъй наречено простяване всъщност ще доведе до увеличаване на административната тежест за държавите членки. по отношение на мониторинга на земеделските стопанства. Съгласен съм, че трябва да се намалят броят на проверките и на аудитите от страна на разплащащите агенции и от Брюксел. Защо да не се използват сателитните системите за сателитно наблюдение. и Те са много по-добър варианта. Но Европейската сметна палата също отбеляза, че не е много ясно какво точно трябва да се съдържа в стратегическите планове. смятам също така, че трябва да се обърне повече внимание на регламента за общата организация на пазарите. Там трябва също да се отразят всички цели, които вече споменахме и това е записано в точка 14. Трябва да увеличим взаимосвързаността, както се подчертава и в регламента Омнибус. Трябва също така да засилим и вътрешното и външното сближаване. Смятам, че Европейската комисия е поставила много добри цели – Знаем, че има много крутни стопанства в всичките райони, много крупни земеделски стопанства и трябва да се преодолее тази тенденция с определянето на тавани. Разбира се, поставя се въпроса за това как ще се определят таваните, дали да бъдат съпъствани с а, дегресивни плащания или не. Но въпросът за таваните със сигурност ще се а, обсъжда още доста за бъдеще. За сега имаме нужда най-вече от ясни отговори. Вчера обсъдихме темата в Комисията по земеделие и развитие на селските райони Питаме се как можем по-добре да използваме фондовете за насърчаване и да играем по-активна роля в същите райони. Тоест, да подкрепяме не само а, собствениците на земеделската земя, ами у нези, които наистина активно обработват земята. Знаем, че паралелно съществуват политиката на сближаване и общата селскостопанска политика, но всъщност всички политики на Европейския съюз се съсредоточават към едни общи цели и по някакъв начин тази, това взаимодействие трябва да бъде отразено в многодишна финансова рамка. Знаем, че се предвиждат намаляване на средствата, което ще доведе вероятно и до намаляване на усилията полагани за целите, които сме си поставили. Знаем, че се предвиждат повече средства за Еразъм Плюс и за Хоризонт Европа, което е чудесно, но все пак трябва да продължаваме да обръщаме внимание и на селското стопанство и на развитието на селските райони. И също така трябва да сложим край на масовото обезлюдяване на селските райони масовото обезлюдяване на по-бедните държави и преместването на населението към по-богатите. А сега искам да кажа няколко думи за принципа на субсидиарност. Нуждаем се от повече опростяване. Държавите членки трябва да поемат своята отговорност, а не винаги да прехвърлят вината на Брюксел. Държавите членки могат да проявят повече въображение, могат да се възползват от новата отговорност, която им се предоставя. Имаме богат опит в областта на политиката на сближаване. Знаем колко творчески могат да подходят държавите членки. Сега ще трябва да изготвим нови механизми, с които да се избегнат забавенията, защото ако се стигне до забавяне при изпълнението на политиката за развитие на райони или на при на стратегическите фондове на политиката на сближаване, това има много сериозни последици. Не можем да си позволим и забавяния при преките плащания, затова и предлагам преходен период. Също така предлагам да се запази структурата на ОСП с два стълба. Смятам също така, че не бива да реформираме цялата система, защото като цяло тя работи доста добре. Относно показателите за годишните резултати, имаме нужда от а, малко повече разяснения. А сега относно измененията, смятам, че Европейски парламент трябва да има по-значителна роля. Затова и предлагам всички тези разпоредби да се разпореждат с делегирани актове, което пък означава, че Европейския парламент ще има по-важна роля при изпълнението на политиките. Така че нека да има по-малко актове за изпълнение и повече делегирани актове. Европейският парламент действително трябва да им да има активно участие. В противен случай, най-вероятно, ОСП ще се размие на европейско равнище и ще се стигне до ренационализация на сърското стопанство. Така че да, нека да настояваме за повече делегирани актове. Освен това, при а, изпълнението на ОСП, Европейската комисия трябва да докладва пред Европейския парламент. Европейския парламент е трябва да е наясно с а, случващото се на място и в случай на нужда ще предложим и някои изменения, както го направихме миналата година по отношение на регламента Омнибус. А освен всичко друго трябва да бъдем и по-реалистично настроени. Мисля, че 2021 година не е реалистичен период, така че предлагам две е, годи, двогодишен преходен период. Държавите членки трябва да приемат стратегически дипломовете, те трябва да бъдат одобрени от Европейската комисия, трябва да се създадат да се изгради чисто нова IT система. Всичко това няма как да се случи до 2021 година. Безпълно ще ни трябва най-малко преходен период от две години преходен период от най-малко две години. А по въпроса за докладването, знаем, че може да се зададат много строги изисквания за докладване по отношение на изпълнението. Трябва да се вземе предвид и форс-мажорните обстоятелства или други фактори, които могат да доведат до неспос по-дълъг период, в който земеделските собственици не са в състояние активно да развиват своята дейност. Тоест, да трябва да се вземат прави всички тези аспекти, когато се определят изключенията. Много е важен и принципа на пропорционалност. 7 милиона са бенефициарите и очевидно, че те не трябва да бъдат третирани по същият начин като стоте бенефициери на кохезионните фондове. пак казвам, не бива да променяме цялата система и преди всичко нека да не претоварваме малките бенефициери с излишна бюрократична тежест. Благодаря ви. Очаквам с търпение разискването и измененията. Благодаря ви. Изказахте цялостното си виждане за общата система на ОСБ. Аз сега давам думата на докладчите в сянка. Започваме с госпожа Гарсия Перес. Но ще ви помоля да бъдете по-кратка и наистина да се съсредоточите само върху това досие. Не се притеснявайте. Няма да говоря дълго. Искам да направя две забележки по отношение на регламента. Първият важен въпрос тук е да възстановим механизма за компенсация на фондовете, когато трябва да се събират неправилно изплатени суми. Това е много важно. Ако в една година сме платили повече отколкото трябва, следващата година можем да компенсираме с плащанията за следващата година. Не трябва да чакаме години, за да се коригира да се коригират неправилно изплатените суми. Другият въпрос, свързан с стратегическите планове и настоящата реформа. Има страни, които в зависимост е, от е, територията на която са, ще разполагат с различни сертификационни органи. В такъв случай трябва да се признае, че има такъв е, орган, който да е координатор на всички останали регион, регионални сертифициращи органи. Благодаря ви. Моля ви да се изкажете накратко. Продължаваме да обсъждаме ОСП, но моля ви, изказвайте се сбито. Да, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на колегата за неговото проектостановище. Много неща в него ми харесват. И ако имам допълнителни предложения, ще ви ги изпратя своевременно. Да, благодаря ви. Наистина си изказахте много лаконично. Някой друг иска ли да направи коментар? Не. В такъв случай с удоволствие давам думата на госпожа Боршман, представителят на Европейската комисия. Заповядайте. Thank you, chair. Благодаря ви, госпожо председател. Много беше интересно да се запознаем с мнението на вашата комисия към, по въпросите, свързани с, с ОСП. По отношение на хризоталният регламент ще се спра на някои от коментарите на докладчика и на коментара на госпожа Гарсия Перес. Първо няколко думи за преходните разпоредби. Отбелязахте, че 2021 година е прекалено рано. Държа да че Европейската комисия винаги е предвиждала преходни разпоредби и обсъди сроковете с държавите членки предварително. Така че мога да ви уверя, че ще гарантираме, че изпълнението ще е възможно на време. По отношение на преките плащания, те се извършват на годишна основа и не очакваме някакви е, забавения по отношение на, на преките плащания. По въпроса за развитието от селските райони, важно е да подготвим новият програмен период, защото някои държави членки ще изчерпят средствата им за текущият е, програмен период. Знаете, че няма толкова големи закъснения по фонда за развитие на сърските райони в сравнение с другите фондове по потекта на сближаване. Някои държави членки ще изчерпят средствата и няма да имат средства, с които да започнат новият програмен период. Това е факт, който също трябва да вземем предвид. Докладчика спомена също така, Фактът, че трябва да се приемат повече подробности чрез делегирани актове. Комисията знае, че съвета иска актове за изпълнение, парламентът пък иска делегирани актове. Пък Европейската комисия се опитва да ограничи боят на опълномощяванията в рамките на хоризонталният регламент, т.е. да се намалят изобщо броят на делегираните актове за изпълнение и оттам нататък се опитваме да намерим златната среда между позицията на парламента и на съвета. И това е факт, който разбира се ще продължим да обсъждаме по време на преговорите. Споменахте също така, че на държавите членки ще са им нужни нови IT системи. Държа да отбележа, че се опитваме да използваме вече съществуващите системи в държавите членки. Тоест ще продължим да работим с стоящите управляващи органи и всички показатели, които предлагаме по принцип вече съществуват в IT-системите на платежните агенции на държавите членки. Тоест, действително опитваме се да надграждаме над вече съществуващото. Същото въжи и за контрола. Предлагаме държавите членки да разполагат с мониторингови системи, за да могат да използват новата система за контрол които ще, за проверките на място, но държавите, но Европейската комисия няма да решава колко трябва да са проверките на място. Както казахте да се пълно право, новият модел на изпълнение се съсредоточава върху резултатите, а не върху спазването на правилата и разбира се, държавата членка ще има свободата да определя броят на проверките. И накрая няколко думи за 15 февруари. Предложихме 15 февруари, тъй като това е предвидено в финансовият регламент. Тоест, за да може Европейската комисия да получи освобождаване от отговорност от страна на парламента и на съвета, комисията трябва да предостави собствения си доклад през пролета и съответно от ни е нужен приносът на държавите членки на 15 февруари, както беше договорено и както беше записано в новия финансов аргумент, който влезе в сила на 20 август тази година. Затова Европейската комисия се нуждае от докладите на държавите членки не само за счетоводните отчети, но и за равнището на допустимост на разходите съгласно новият модел на изпълнение. Това е основният критерий за отпускане на средствата. Някои държави членки твърдят, че ще им е трудно да спазят това изискване, но едновременно с това припомня, че финансовата година приключва на 15 октомври, т.е. не продължава до 31 декември. Припочни ще трябва да докладват на, 12, на 15 февруари и пак казвам, всички тези данни би следвало да са налични в системите. Към госпожа а, Гарсия Перес. Можем да използваме метода, но няма да разписваме подробно модела, защото бенефициарите държавите членки ще определят системата за задействане. Възможно също така да се определят и координационни органи, но няма подобно изискване от страна на Европейската комисия в предложението ни. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Много важни бяха уточненията и разясненията ви. Господин Богович, давам ви думата за две минути. Една минута bo dovolj, ker sem prej Мисля, че и една минута ще ми бъде достатъчна. Бих искал да благодаря на Европейската комисия за дадените разяснения за докладването. Ще трябва да обсъдим отново сроковете, но както вече казах, очаквам с дъпени съвместна ни работа с докладчите в Сянка. А пък аз ви припомням, че крайният срок за внасяне на изменения е 12 часа на обяд на вторник, във вторник 29 ноември. Вторник 29 ноември, 12 часа на обяд, крайен срок за внасяне на изменения. И сега продължаваме с следващата точка от дневния ред. становището на Комисията по регионално развитие относно предложението за регламент на Европейския парламент и на съвета за изменение на регламент ЕС 1316 с оглед на отеглянето на Обединеното кралство от Съюза. Докладчик е господин Джон Хауърт. Водеща комисия е комисията по транспорта предвидили съгласуването за 10 януари в тяхната комисия, така че ние трябва малко да ускорим темпото на работа по нашето становище, ако искаме да е готово на време, за да го предоставим на комисията по транспорта. Така че възнамеряваме да гласуваме на 13 декември. Затова ще предложа и по-кратък срок за внасяне изменения, но сега давам думата на господин Хауърд. Благодаря ви, госпожо председател. Говорим за несъществена промяна в законодателството. Надяваме се никога да не се наложи да я използваме всъщност. Потенциалното отегляне на Обединеното кралство без сключване на споразумение за оттегляне ще доведе до огромна огромна празнина в Северноморско-Средиземноморския коридор на трансевропейската транспортна мрежа. Просто защото няма логичен маршрут, с който да можем да свържем коридора коридора, който свързва континентална Европа, както все още наричам, и остров Ирландия. Така че обект на предложението на Европейската комисия е да се определи маршрут за корабоплаване, който да е адекватен за мрежата и съответно бяха определени пристанищата на Роттердам, Антверпен и Зе Брюге за свързване с ирландските пристанища Дъблин и Корк. На пръв поглед, това положение може би се струва малко странно, но не бива да забравяме, че пристанищата Росков и Самърлоу не се смятат за подходящи пристанища в рамките на на мрежата, а пък порт е друг, бас е включен в а, друг коридор, така че малко здрав разум ни подсказва, че тези промени няма много съществено да нарушат а, корабоплаването. В крайна сметка пазара ще определи маршрута. Трябва обаче да имаме предвид, че ако се стигне до отегляне без сделка, Кале, Дувър, Дънкерк, този коридор ще си има достатъчно проблеми. И най-вероятно трафикът ще се измести под натиска на пазара. предвид сериозните проблеми в областта на Кале Дън, Дънкярк, защото няма как да има момент, в който да се, се налагали митнически проверки на, по този коридор и никой не може в момента да предвиди какви ще са последиците от подобни проверки, така че по-добре е защо да ги избегнем. Също така, в случай на несключване на споразумение, коридорът няма да стига до Северна Ирландия, ще спре до границата. Ако разбира се, се стигне до споразумение за отегляне, този коридор на ТНТ ще продължи да преминава по Съединеното кралство, като през транзитна държава. Освен това, не се засяга и положението след 2020 година. А настоящото предложение всъщност е преходна мярка, защото след 2021 година коридорът ще бъде обхванат от новото законодателство за механизма свършване на Европа и може би си заслужава да обърне внимание на членовете на Комисията по регионално развитие, че това може би е подходящият момент да се преразгледа самото естество на връзките между остров Ирландия и континентална Европа и се питам дали няма да е добре да преразгледаме изобщо самата, самото начертаване на маршрутите на коридорите. Заслужава си да обърне малко повече внимание на този въпрос. Благодаря ви, че ме изслушахте. И аз ви благодаря. Благодаря ви и за английското чувство за хумор, с което ни представихте становището си. Behalf of Mr. Volker Сисо. Някой замества ли господин Волкър Сисо? Не. За съжаление, не виждам останалите докладчици в сянка. Може би гласуването ни беше прекалено дълго. Европейската комисия, искате ли да добавите нещо? Господин Хаулас, само да отбележа. Когато се говори за Дънкърк и Кале, е важно да се отбележи, че те продължават да, да имат статут на, на пристанища по коридора, но са пристанища на потегляне, т.е. няма промяна в статута им, държа да го отбележа. Да благодаря ви за уточнението. Сега давам думата на представителите на Европейската комисия. Господин Колсон, имате дума. Thank you, Madam President. Благодаря, госпожо председател. Няма какво да добавя. Е, общението на вашия докладчик е пълно и прецизно. Какво смятаме да направим в този случай? Е, да разрешим едно несъответствие ако, е, и липсата на връзка, ако няма сделка. Ето защо ние се надяваме, че това законодателство никога няма да влезе в сила. В случай обаче, че това стане, комисията искаше да създаде един мост, за да преодолее тази, това разстояние между Ирландия и континента, като избере три пристанища, през които минава най-голям трафик за Ирландия към този момент. Това е всичко и ви благодаря. Благодаря. Всичко е ясно. Надявам се, че ще имаме възможност, че ще имате възможност да срещате с докладците в сянка. Предлагам крайен срок за измененията 5 часа след обед на 26 ноември. Е, времето ни притиска. Притискат е, ни датите за гласуване в комисията ТРАН. 5 часа на 26 ноември, крайен срок за представяне на изменения по това досие. Сега продължаваме по дневния ред. Одобрение на решенията на координаторите. Членовете на Реджи са получили решенията на координаторите, взети на срещата им вчера. Можем ли да се приемем тези решения, господин Ван Мисторой? Ще ми бъде много трудно да кажа нещо, защото вчера ме нямаше. Но протоколът е верен и изпратили сме бележка. Ще я прочета сега от, от НП. Бележка. Точка 2 и Интерек на 3 декември или на 21-22 януари за гласуване. И докладът на Интерек Паскал Паримо подкрепя гласуване на 3 декември. Това ми беше дадено. И ако искате, може го добавите някъде в това досие. Благодаря. Много добра бележка. Благодаря. Ще включим вашата бележка в протокола. Това е добре за нашия график. Много добре се движим с е, нашите досиета, свързани с е, МФР. По точка разни има ли? Но няма. Благодаря. Следващото заседание ще бъде на 3 декември след обед от 3 часа. Нека да благодаря на преводачите за тяхната работа и подкрепа. Закривам заседанието на комисията Реджи. Благодаря.